участието. Е, след е, декларация на вице-президента на, на комисията във връзка с е, програмата на заседанието в Женева за правата на човека ще започнем с изказване от името на съвета. Една, годи... Една минута имате. Ще ви дадем докато, се, е, докато си е, намерите местата. Две минути. Sorry, Benova, Госпожа Бенова, искахте ли думата? Извинете, не разбрах. според дневния ред имаме след декларации на съвета и комисията. Е, е, е, след това изявление на Върховния председател на Съюза по въпроси на външната работа и политика. От името на съвета Лопес Гаридо има думата. Gracias, señor presidente. Благодаря. Европейския съюз в момента се подготвя за Женева и Брюксел и в други страни за, и за участието в а, е, е, съвета по човешките права. Ние се ангажираме в един дебат за, черве, за човешките права с международната общност с цел навсякъде по света да бъдат подобрени тези човешки права. Това са основните елементи на дебата, който ще провеждаме в съвета е, по човешките права в ООН. Съвета приема своята роля много сериозно. Предизвикателствата, с които се сблъскваме пред правата на човека в Европейския съюз, са тема, по която се подготвяме и за заседанието в ООН. Испанския представители на испанското правителство също работят от това, разбира се и всички представители на съвета. в подготовка на 13-та сесия на съвета на, по правата на човека на ООН. Ние ще работим активно, ще защитаваме позицията на Европейския съюз по въпроси, които са от много голяма важност за нашите членове. Европейския съюз ще предложи резолюции и ние считаме, че съвета трябва да има съответните инструменти в защита на правата на човека, за да може да отговори на сериозните нарушения на тези права. По тази причина имаме е, нужда от конкретен мандат от страните членки. Става дума за Бирма, Северна Корея. Е, резолюциите, които ще представим, са по конкретни теми. Става дума и за възможност да се действа в конкретни страни, като например Демократична република Конго. Ако искаме да има авторитет в съвета по правата на човека на ООН, ние трябва да работим за това. Заседанията ще започнат скоро. Ще има специални заседания и за... сега ще обсъждаме и доклада за газа и доклада Голдстоун. Ние считаме, че доклада Голдстоун ни дава сериозна основа за работа и трябва да се проучат подробно нарушенията на международните закони за човешките права и международното хуманитарно право. Също искам да спомена и за това как е, ще се реформира съвета, по-скоро работата на съвета в това отношение. Е, главно ще работим по тази тема през 2011 с цел да дадем възможност на Европейския съюз да изработи ясна стратегия по темата – за да можем да заемаме позиция, активна позиция в защита на човешките права по време на заседанията. Европейския съюз, както винаги, разбира се, ще защитава и независимостта на Върховния комисариат за бежанците и ще е, търси възможности да предоставя възможности на неправителствените организации да работят в защита на човешките права. Съвета също ще а, търси възможности да дава разрешения за конкретни действия в страни, където има нарушения на човешките права. Така че ние, е, нашата позиция е в подкрепа на е, позицията на съвета по правата на човека на ООН. Е, всички тези дейности са в рамките на дейно... външните дейности на Европейския съюз и нашата работа под ръководството на върховния представител ще бъде по-концентрирана, по-видима и ще бъде в подкрепа на работата на ООН. Ние искаме нашата работа да е по-прозрачна в е, бъдеще, да има по-голяма видимост, особено в този преходен период. И, както казах, е, Европейския съюз, е, ръководен от председателството, което аз представям, ще направи всичко възможно за да допринесе за реформата на съвета на ОНЕ по правата на човека и за защита на тези права по света. Благодаря също най-сърдечно. Да приветстваме сега за първ път явяването в плена, пленарно заседание на госпожа Георгиева. Е, добре дошла, желаем ви всичко хубаво. От името на комисията госпожа Георгиева има думата. For... Благодаря. Благодаря за тези топли думи. Много се радвам, че съм тук за тази дискусия по правата на човека, тъй като това е част от моя ресора. Господин председател, почитаеми депутати, Европейската комисия изразява съгласие с казано от Испанското председателство. Искам да добавя две групи коментари във връзка с приоритетите на предстоящата сесия. Първата група е свързана с въпросите, свързани с правата на детето, със специален акцент върху борбата срещу сексуалното насилие срещу децата комисията се тревожи от нарастването на сексуалното насилие срещу деца в зони на конфликт. Европейския съюз в съответствие с Европейския консенсус по хуманитарната помощ ще се погрижи така, щото този въпрос да залегне в резолюцията. Европейския съюз ще работи активно в Комисия по правата на лица с увреждания има много ясна връзка с нашата вътрешна политика. Предстои да приключим процеса на присъединяване към Конвенцията за права на лица с увреждания. Друга тематична област е правото на храна, която, съответ, която е в съзвучие с целите на хилядолетието за развитие както и правата на човека на вътрешно разселените лица, които за разлика от бежанците не нямат съответната защита от международните конвенции. Вторият коментар, който искам да направя, е свързан с подкрепата от страна на Европейската комисия за годишния периодичен преглед на държави, които преминаха през този процес на декември. Това е много важен момент, в който, държав... в който държавите могат да покажат какво са направили в областта на правата на човека. Също времено държавите могат да решат да поискат международна помощ за осъществяване на тези ангажименти. Комисията е готова да обсъжда с партньорите начини за подкрепа на усилията за постигане на целите. Испанското председателство каза, че ефекта на този процес зависи от прозрачността от страна на държавите членки, защото ние можем да постигнем резултат само тогава, когато самите ние сме безупречни в своите действия. Благодаря много от името на... А сега госпожа Андри Кенед, две минути. Благодаря. Госпожо комисар, господин председател, приветствам факта, че Европейския парламент ще приеме резолюция за предстоящата сесия на съвета по човешките права на ООН. Също така приветствам факта, че Европейския съюз ще изпраща е, делегация там нашата препоръка към съвета на Европейския съюз се предават. И те обикновено имат за цел да настояват за засилване на ролята на Европейския съюз. Затова тази среща на съвета по правата на човека е много важна. Ще се проведат ред дискусии между ръководители на и държавни глави, по е, различни теми, включително и резултата на, от е, економическата криза. Ние се радваме, че и нашите американски приятели се ангажират с, рам, е, с работата на съвеса по човешки права. Но все пак не трябва да забравяме, че има страни, които се опитват да подронят целия процес и да нарушат авторитета на съвет. Иран е, обяви, че ще се противопостави на процедурата и ще представи своя кандидатура. Така, броя на страните, които имат проблеми в отношение на това, което правят за човешките права в своята страна, ще нарасне. Броя на тези страни в съвета. Ние също, в такъв смисъл смятаме, че трябва да направим всичко възможно да запазиме баланса в съвета по правата. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да изразя задоволство, че парламента участва в тази инициатива. През есента ние лобирахме за назначаването на нов заместник генерален секретар. Следващия месец ние ще присъстваме на този съвет – ще водим диалог с трети страни като част от общите усилия на Европа за насърчаване на спазването на правата на човека. Много се горде с това, че в Женева ще стане ясно, че Европа е действително борец за правата на човека. В резолюцията, която ще обсъдим и приемем, се казва точно това. Съвета остава твърде политизиран и съвета справедливо критикува онези делегати, които се събират в 6 часа сутринта в Женева, за да могат първи да се запишат в списъка на изказващите се в полза на Шри-Ланка и да да попречат на съвета по правата на човека да върши своята работа, насочена срещу нарушаването на правата на човека. Съгласни сме с казаното от Испанското председателство. Мисля, че ако Иран с а, своето положение с правата на човека бъде избран в съвета по правата на човека. Господин председател, най-трудната задача за всяка държава е когато бъдем обвинени в нарушаване на правата на човека. Ето защо много се радвам, че ев... Европейския съюз, Съединените щати се изказаха за съвместно проучване на тайните центрове за задържане. Не винаги сме съгласни с критиката, но винаги трябва да бъдем отворени към критиката, ако искаме и другите да се държат по същия начин. Благодаря. Благодаря господин Оджоланд. Госпожа Очоланд, по-точно. Благодаря. Уважаеми председател на съвета, госпожо комисар, ние, либералите, искаме Европейския съюз да има видимост. На следващото заседание на съвета по правата на на човека. Аз съм един от авторите на предлаганата резолюция и искам да обърна внимание върху текстовете за Иран. За нас, либералите, не е приемливо, че съвета не може, да не кажа не иска, да реагира с съответната скорост на кризи по човешките права в Афганистан, Гвинея, Йемен и Ирак. Съвета по човешките права Предста... Има представители от е, много страни по света и трябва да работи за защитаване на човешките права във всички страни членки. Бъвността на съвета показва, че тази организация е много слаба и тя не може да изпълнява своите задължения. Тази слабост се иллюстрира съвсем ярко от кандидатурата на Иран да бъде избран през май. Дори самата мисъл за това е абсурдна, като имаме предвид е, същността на режима там. Е, това как те потискат масови демонстрации с държавната машина. Настоявам върховния представител да заеме твърда позиция по този въпрос и да упражни натиск пред ООН. Благодаря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 Ние имаме един списък на всичко това, което предстои да се направи, но е, има ли и приоритети? Е, ясно очертани приоритети. Докладът на Годстоун за нарушенията на правата на човека в рамките на конфликта е, в ивицата Газа е, се посреща противоречиво. И би трябвало да чуем становището на съвета по правата на човека и е, съвета за сигурност на ОНЕ. Бихме желали, естествено, виновниците да бъдат изправени пред съда. Новите е, факти за арести са от голямо значение. Би трябвало да се противопоставим на всички е, нарушения на правата на човека, където и да било по света. Знаем, че е, в известен смисъл и държави членки допринесоха за е, влушаване на ситуацията в е, този регион. Международният е, съд по правата на човека би трябвало съвсем ясно да изрази своята позиция. Няма никакво съмнение, че нашите цели се, обаче те се компрометират от някои от членовете. Някои имат недостатъчно уважение към човешките права и правата на човека. Куба и така нататък. И, и Иран е само кандидат. Аз не назовавам всички. Някои от тях почти нямат морален авторитет и започват преговори на европейско ниво, но все пак трябва да се направи добра работа за правата на човека но тяхното собствено пренебрежение към човешкия права не може изобщо да се подложи на, контру... на проверка. Е, имаме резолюция на Европейския парламент, където се споменават е, различни нарушения на правата на човека Афганистан, Иран и Йемен. На второ място в тази резолюция има е, се говори ЦРО изключително, но ние трябва два пъти да помислим преди да нападнем нашите американски съюзници, защото те носят значителна част от дела за нашата сигурност в Европейския съюз. Благодаря ви господин председател, комисията защитава човешките права, обаче все пак трябва да имаме предвид къде точно стоим. И аз се страхувам, че Лисабонския договор е просто някаква бледа сянка на Магна Харта в Америка и комисията трябва съвсем сериозно да се замисли в областта на човешките права преди да съди другите и да дава съвети. Ние трябва критично да погледнем на самите себе си. Дълбоко иронично Ясно е, е че Европейския съюз защитава е, правата на определени чу... Е, мълтества, е, обаче всъщност не спазва резолюции на ООН от... и комисията трябва всъщност да се удалечи от своите собствени държави членки в значителни области на политиката съобразно Лисабонския договор. И така стигам до референдума, който беше обещан на, из на британските избиратели, обаче така и не се случи. Ето защо е, е, моите избиратели очакват едно самоопределение, както и за Кашмир. Господин Салафранк. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че сега е момента да обявиме, че човешките права са нещо, което не може и не бива да бъде нарушавано. Неколкократно сме го казвали, както го и сме го заявявали в различни резолюции, както например неодавна в резолюцията за Иран. Колеги в изказванията си казаха, че наистина е парадоксално някои страни, които наистина нямат в никакъв случай не зачитат човешките права, на практика са натоварени да защитават и да наблюдават спазването на човешките права. Аз смятам, че този съвет ще бъде абсолютно ненужен, ако няма моралния авторитет да заклейми тези, които нарушават човешките права. Господин председател, тези дни, тези последните седмици, неколкократно се, се възмутихме, че от Куба бе експулсиран един наш колега. Също така почина и един политически затворник на 52 години след дълга гладна стачка, след като беше задържан абсолютно неправомерно. Комисията по правата на човека и помирението в Куба заяви, че тази смърт можеше да бъде избегната. Той счита, е, че тази смърт всъщност е едно убийство, е, прикрито убийство. Знаеме какво е пред мнението и позицията на председателството. Така че ви питам дали в светлината на етиката на е, за, на зачитането на човешките права можем да подобрим е, своите отношения с Куба и да имаме по-добри отношения в светлината на случилото се. Благодаря ви. Благодаря ви. Добре дошъл на архиепископ Ортега, който е, е представител на португалската църква. Добре дошъл. Ваше Преосвещенство, бих искал да се възползвам от а, това, че сте тук, за да изразиме нашите съболезнования към португалския народ